прави наистина в лабораториите в Ухан. Европейският съюз бе приел, е, има в има в е, границите си стотици хиляди мигранти, легално приети, т.е. трябва да се покаже солидарност и към тях. Но не виждаме Европа Европейския съюз да изпраща пари в други части на света, където има пандемии. Комисията разходва милиарди за развиващи се страни, за Африка, например – и в същото време Италия, Испания и Франция остават без помощ. Или трябваше да се задоволят с трохи. В Фландрия, за Фландрия бяха отделени само 6 милиона. Това означава бюрокрация. Говорите за хуманитарни мерки в целия свят, но когато бъде заплашен Европейския съюз, то той не може да действа. Благодаря. Благодаря, госпо, господин Деман. Сега господин Ван Оверфелд. Благодаря, господин председател. Първо, мислите ми, разбира се, са насочени към починалите, към техните близки, към всички, е, които работят днес е, в здравната система, за усилията, които полагат за преодоляване на пандемията, която тази пандемия наистина ще, е, ще причини огромна економическа криза, по-тежка от финансовата криза. Поради което, естествено, правителствата трябва да направят всичко необходимо, за да способстват за економическото оживление след, след кризата. Е, положението е, е деликатно. Е, трябва да се погрижим за здравеопазването, за опазването на човешкия живот, но и за гарантиране препитанието, економическото оцеляване на живите. Нужен е преход, нужно е повече новаторство, повече конкурентоспособност. На това трябва да се обърне внимание – в стратегията за възстановяване. Пакетът в Еврогрупата определено е насочен на там. Нужно е наистина масираното, масираната намеса на Европейската Централна банка. Е, и е необходима солидарност, за да се насочат средствата е, е, справедливо там, където са. Благодаря на колегата Овертфелд. Колегата дали има думата? Разбира се, че Европейският съюз може да се справи с този вирус, но всъщност видяхме, че по-големите отражения бяха още от финансовата криза, които а, отслабиха нашите системи на всички нива и по този начин Европейския център за контрол и превенция на заболяванията нямаше способности да реагира незабавно. Това са щети огромни. Трябваше да бъдат отменени много правила. Наистина е трагично. Тук не става въпрос за солидарност. 500 милиарда, 500 милиарда, те не са достатъчни. Хората ще трябва да си плащат сметките и за напред. Мисля, че това ще доведе до край, до края на Европейския съюз. Ние се нуждаем от радикални промени, да се намалят разходите за ам, военна промишленост а, и много други промени, които ще бъдат радикални, за да проявим солидарност защо не преместихме беженците от гръцките острови? Защо не се изправихме още тогава срещу многобройните санкции, които ощетяват Европейския съюз? Не, не са виновни Китай. Ние сме виновни, госпожа. Благодаря на колегата Дейли. Господин Каспари има думата. Благодаря. Виждаме солидарност в Европа. Но в някои държави членки се казва, че Европейския съюз не помага толкова, колкото Китай и други държави. Но не е така. Има солидарност. Солидарност с изразена в милиарди помощи за лекари, и работници. Това са фалшиви новини. Нека им дадем отпор. В парламента не бива да водим отново една и съща борба. Едни се страхуват от тройката, други искат повече национален суверенитет. Ако искаме обаче да сме единни. Трябва да имаме наистина един, единен подход. Никой тогава не бива да бъде насилван, да прави, да прави каквото и да е. Всички доброволно трябва да тръгнем по един общ път едни и същи общи мерки трябва да бъдат приемани, а не да, бъде, да се подкопаваме взаимно. На следващо място трябва да защитим гражданите, така е, но в същото време трябва да им дадем и с тяхната свобода. Затова искаме именно това в тази резолюция. Важно е да имаме едно, едно общо приложение в Европа и то трябва да е приспособимо за всички държави членки данните трябва да се съхраняват децентрално в такъв, и, и в такъв случай Google и Apple не бива да блокират проекта ни или пък да има достъп до данните, ние трябва да защитим по-добре данните си. Благодаря. Благодаря, господин Каспари. Сега за минута и половина господин Ларото. Госпожо Фандерлайн, Педро Санчес е прав. Вие също сте права, като казвате, че е нужен план Маршал, за да не изпадне в тежка криза Европа. Първият план Маршал възлиза само на 4% от брутния национален доход на засегнатите е, държави. Днес нито една страна не би могла да се справи финансово сама ако плана за възстановяване се финансира единствено дългово, той е, би бил прекалено слаб. Ето защо е нужна Европа и трябва да си спомним какво направи Рузвелт по време на рецесията. Утроява Рузвелт федералния бюджет. За няколко години е, отроява федералния бюджет, е, създава милиони работни места. Е, но за да бъде в баланс бюджета, той въвежда нови приходоисточници. Това число тежки данъци за корпорациите, за физическите лица, разполагащи с най-много средства. И ние трябва да последваме този пример, да потърсим нови приходоисточници когато бях малък, данъка върху печалбата беше 40%. Днес той е на 20%. Трябва да бъде създаден европейски данък върху печалбите, да се борим срещу неплащането на данъци, да се въведе данък върху финансовите транзакции. Днес някои държави са спирачка за постигането на съгласие по тези въпроси, в това число за 7 годишния програмен период. Също време настояват за нови мерки, за зелена сделка и какво ли не. Не отстъпвайте. Това са думите ми към вас, госпожо фон Лайен. Не отстъпвайте. Благодаря. Две минути, колега. Благодаря на колегата Латура. Господин Феховстат има думата за две минути. Да, благодаря, господин председател. Искам да отправя послание към госпожа Фондер Лайен. За съжаление, тя отсъства, не е тук. Но тя правилно каза, че трябва да дадем нашата почет към всички здравни работници, които изпълняват дълга си. Дали обаче ние политиците изпълняваме нашия дълг? Не съм сигурен. В момента се обсъжда Европейския маршал план. За какво чака Европейската комисия? Какво? Защо комисията не започне незабавно с този възстановителен план, който е, е над 3 милиарда и повече? Защо чака съвета? След финансовата криза говорим а, толкова години за а, банковия съюз. Все още го няма банковия съюз. Еми, съвета няма да се споразумее скоро а, за банков, нито за банковия съюз, ни, нито за плана. Изпраща го на Еврогрупата, Еврогрупата го връща отново на Европейския съвет и така, играят си. Това трябва да спре. Уважаема комисия, вие имате право на инициатива. Спрете този цирк. И го виждате това тук от всички изказващи се. Това е милиарден възстановителен план. Държавите членки нямат пари. Те всички ще са в огромен дефицит. Нека да се възползваме от собствените ресурси и това е исторически момент за Европейската комисия. Нуждаем се от нов тип инициативи спазвайки законодателството. Спомняте си голямата криза. И тогава беше излезе предложението за единия пазар. Нуждаем се от същата инициатива сега. И Европейската комисия трябва да се задейства, а не да чака съвета, който никога няма да вземе решение следващата седмица. Благодаря на колегата Ферховщад. За 3,5 минути има думата колегата Бек. Господин председател, Лутвих 16 бе на лов, когато получи когато е получил новината за штурмуването на Бастилията. Революция, извикал той. През януари когато говорихме за зелената, зеления пакт, е, в февруари говорихме за човешките права в Мадагаскар и за третия пол. През февруари казахме, че очакваме малко инфицирани от коронавируса. За какво говорим? Говорим за невротична реакция. Говорим за фантазии на един пациент в безсъзнание. Европа бяга в болестта. Кризата с корона дава ясно, показва ясно, че Европа е болна и за това се заразява с вирус. Тук умират най-много хора. Япония, Тайван, Южна Корея. Те са много близо до огнището, но те действаха много бързо, затвориха гра... границите си, въведоха маски и тестове. Така починаха малко хора, имаше и малко щети за економиката. Малко неща се случват, малко щети има и в източна Европа, защото Орбан и други се грижат за страните си и за екологията. Но Западна Европа пропусна. Не можа да реагира. Затвори границите късно, нямаше защитни облекла и започна да внася гастарбайтери. Министрите не знаят какво да правят, но всички казват повече Европа. Защо? Защото като Лудвиг 16 не искаме да получаваме неприятни новини и знаем да правим само дългове. Защо това е така? Казва се, че гъл, дълговете трябва да бъдат общи, всеки трябва да е отговорен за това, което прави другия. И до тогава Европейската Централна банка ще печата пари. Това е лудост. Хармонизирането не означава оптимизиране на дълговете, и печатането на пари, на пари няма да ни направи по-богати. Хемингуей каза за това как се обеднява. Най-напред се обеднява бавно и след това изведнъж. А как се оздравява? Ами не като се бяга в, в болестта и не като се хвърляме всички заедно в пропаста, а като всеки работи в своята си градина. Това е. Благодаря, господин Пек. Господин Епинг. Благодаря, господин председател. Когато обсъждахме еврооблигациите, видяхме, че еврозоната се превърна в е, доста спорна територия. И аз затова смятам, че еврозоната носи голяма вина. И самото евро е виновникът. Нека не си правим иллюзии. Как е възможно една единствена валута да се използва в толкова много и различни страни? Никога не е имало а, такъв случай. И виждаме, че споровете не стихват във всички страни. Гневът расте, недоволството расте. И всичко това ще ни залее. И ако изчакваме, то още повече ще се увеличи пропаста между севера и юга и между еврозоната и останалите, защото еврозоната ще се превърне в затвор за всички. Чухме какво каза португалския министр-председател. Да, може би ще трябва да напуснем еврозоната. Благодаря за предложението за резолюцията. Виждам, че дълговете скачат. Това е ситуацията и не бива да затваряме очи. Колегата Уолес има думата. Благодаря, господин председател. COVID-19 е нещо, което не сме виждали, но какво да направим? Госпожа Фондерлайн каза, трябва да променим поведението си. Ключови са работниците, които чистят улиците и работят в магазините. Така се казват в момента, но те години наред са били е, са получавали малки заплати и са работили прекалено дълго. Това е неолиберализмът нямаше споразумение за това какво да се прави в Италия и Испания. Изведнъж границите бяха затворени. Ние не искаме неонебеларилизма да продължава. Трябва да престанем с пропагандата от Китай. Нека се държим най-накрая като възрастни хора. Благодаря, господин Волес. Е, господин Дели. Е, Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, До сега в Европейския съюз а, не сме виждали такава криза. Това е без, безпредседентна криза и този вирус няма да пощади никого. Принудени сме да променим начина си на живот, да забавим малко ритъма на живот. За съжаление сме принудени да бъдем изолирани от най-близките си хора, дори те да имат толкова много нужда, насъщна нужда от нас. Нуждаем се за целта от европейски подход, за да се справим с кризата с коронавируса. националните правителства не могат да бъдат обвинявани, че, например, прекратяват работата на своите парламенти и така нататък. Мога да ви уверя, че в Унгария парламент работи е, с пълен капацитет. Тук Европейския парламент това не е факт. Унгарското правителство спазва унгарската конституция. Тези действия, предприяти от правителството, са за защита на общественото здраве и опазване на унгарската економика. Както са Конституционния съд, така и парламента дадоха официален мандат на унгарското правителство. Това не са теми, които би следвало да се обсъждат тук. Кризата трябва да се обсъжда. Нека да мислим за бъдещата помощ, за най-нуждаещите се и за страните, които се нуждаят най-много от това. Благодаря ви. Колегата Регнер има думата за минута и половина. Благодаря ви. Много благодаря наистина за всички тези, които са на огневата линия и тези, които са на работното си място, които се грижат за това, че нашето продоволствие е налично. И тази криза показва, че около 75% са тези, които работят сега. 75% именно на тези работни места, които поддържат живота ни. Много често обаче тази работа именно не е дооценявана много често тези жени подлежат на домашно насилие. Нуждаем се от прагматични мерки, бързи и които незабавно да бъдат ам, а, предприяти, именно за да опазваме жените и децата, подложени на домашно насилие. И наистина трябва всички тези проблеми и социална несигурност да бъдат овладяни. За целта се нуждаем от адекватни мерки. Тази криза е женска криза. ООН, между прочим, имат опасение, че крехкия напредък, който постигнахме при правата на жените, може да бъде унищожен. Всички говорят за спасяване на реалната економика. Говори се за еврооблига... еврооблигации. Добре, но нека да проявим действителна солидарност и велики едеи. Благодаря на колегата Рейгнер. Думата има Пагазо Ротундия. Благодаря, господин председател. Ние говорихме за героите и знаем, че трябва да дадем отговори на тези герои. Много хора са прекалено уязвими. Този съюз бе създаден в пепелта на войната и нашите майки и бащи го изградиха – а сега външни сили се опитват да го разрушат. Популизма, егоизма, това са нашите врагове. Ние трябва да искаме да използваме всеки възможен механизъм, за да се противопоставим на тази здравна криза и да помогнем на най-слабите. Трябва да помогнем на всички европейци да спасим първо живот и после заетостта, за да осигурим бъдещето на най-младите. Чухме за различните мерки от еврогрупата, но това не е достатъчно. За да се преборим с предизвикателствата, трябва ни един план за възстановяване, временен план, който да използва настоящите средства и структури. Трябват ни облигации, това ще е историческа стъпка напред. Не може да позволим на Европа да загърби нашите граждани. Трябва да инвестираме и да инвестираме заедно. Нашите баби и дядовци са построили това, което имаме в момента. Много от тях умират в момента те е, умират като европейци, а като европейци ние трябва да изработим политики, които да не позволят подобна криза да се случи отново. Благодаря, госпожо Пагазаратуада. Господин Гойкин има думата. Благодаря. Искам да подчертая и аз благодарността си на, към всички тези, които работят в момента. Сега искам да кажа нещо по текста, който ще гласуваме. Аз ще бъда против. В Полша, в Унгария ам, има избори. Говори се за тези страни, говори се за аборти. Няма тези неща място тук. Трябва да говорим само за коронавируса. За това ще гласувам против. Освен това, не бива да гледаме назад, трябва да гледаме напред при всяка криза. На кого трябва да помогнем, какви трябва да са основните елементи на обществото. Семейството трябва да бъде нашата основа. Трябва на децата да се обърне внимание. Трябва да се подкрепи покупателната сила на хората. Семействата имат нужда от нашата помощ. Апелирам към госпожа Фондерлайн именно това да се случи. Това мога да вместя в едната минута, която ми бе дадена на разположение. Благодаря, господин Койкен. Това е всъщност разпореждане на вашата политическа група едната минута. А сега две минути за госпожа Перейра. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, пишем страниците на историята, която ще учат нашите деца и внуци. Днес европейският континент изглежда слаб, уязвим, връхлитан от заплахата на национализма и какво ще оставим на света? Единство или национализъм? Бюрокрация или надежда? разделение между севера, изтока, запада, балтийци, славяни, скандинавци, средиземноморци. Не. Предизвикателството е общо, не знае граници. Съединените щати поставят под въпрос ценности, на които сме се оповавали в продължение на десетилетия. Заплаха от Китай, в това число економическа. Защо пред лицето на тези заплахи не можем да се обединим. Единството е най-сигурно в такъв свят. Това е най-доброто, което можем да предложим. Едва ли разделението е по-добро. Всички сме на борда на този кораб. всеки сам е слаб и уязвим. Знаете, като, като съчка. Ако сме сноп, ще оцелеем. И ние трябва да подкрепим онези, които най-вече се нуждаят от помощ днес. Младите, безработните, възрастните и онези, които продължават да ходят на работа, за да функционира обществото. Нека вдъхнем надежда – Нека Европа не бъде поредната жертва. Господин Силва Перейра има думата. Микрофон, моля. Благодаря, господин председател. Европейската економика е поставена под сериозен натиск. Сякаш цунами ни връхлита от всякъде. Но това е само началото. Това са първите признаци на огромна вълна, която ще ни залее. И ако не действаме сега, и то решително, няма да устоим на тази сила. В общата ни резолюция се съдържа ясно послание за съвета и за комисията. И към онези малцина правителства на държави членки, които възпрепятстват солидарността. Нужен е мащабен план за економическо оживление с мащабно финансиране, по която причина и многогодишната финансова рамка – не би следвало да се основава на съкръщения, а на нарастване на отделните бюджетни функции. Нужни са и облигации за економическо възстановяване. Не можем с вързани очи да продължаваме напред към следващата криза. Трябва да се вслушаме в хората, които не допускат повече национализма и егоизма да бъде спирачка на програма. Благодаря, колега. За две минути думата има колегата Кнотек. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Шефчович, че остана тук в залата. В началото искам да изразя благодарността си на всички, които дават своя принос за справянето с тази трудна ситуация. Искам да изразя подкрепата си за втория пакет за коронавируса, подготвено от ам, а, комисията. Той съдържа мерки, които дават решения на конкретните проблеми, пред които са изправени хората. Освен това, искам да обърна вниманието ви на а, два елемента, свързани с а, тази пандемия. Големи части и сектори от промишлеността са изложени на огромен риск. Това са отрицателните е, последствия, които са смесени. Има някои региони, които, например, зависят от въгледобива и от туризма. Какво ще правят тези региони? Европа трябва да е достатъчно стабилна, за да устои на прехода, не само на кризата. Например, знаем, че за между 2020 и 2022 година ще спре схемата а, за търговия с емисиите. Трябва да бъдат предложени мерки, които да стабилизират регионите в преход. Искам да обърна вниманието ви също така и към европейската а, някои сектори, а, които са свързани с публичното здраве. Те работят не само сега. И тези сектори се намират а, също под ударите на пандемията. Така че те трябва да получат нашата помощ. Благодаря. Благодаря на колегата Кнотек. За една минута думата има колега Фиданца. Благодаря, господин председател. Ще излезем от тази криза само със съвместни а, усилия. Не са нужни само добрите намерения, а и реалните действия. Може би някои си мислеха, че COVID-19 е проблем само за Италия. Това вече, разбира се, не е така. Европейската Централна банка трябва също бързо да реагира. Ние ще подкрепим новия пакет финансирането за е, Европейската инвестиционна банка. Но трябва да променим подхода си. Не сме съгласни с Зеления пакт, защото това ще натовари допълнително нашите предприятия, които и без това сега са още по-отслабени от кризата. Разбира се, че трябва да опазваме границите си. Нашия европейски дом. Не може просто а, без никаква подкрепа а, неправителствени организации да плават в Средиземно море. Благодаря, господин председател. Днес Европа е изправена пред най-голямата криза след Втората световна война. Е, хиляди хора умират всеки ден в Европа. Хората не разбират, че някои държави членки не показват солидарност и Европейския съюз не работи ефективно. Този парламент днес и утре ние ще може да покажем на европейците съвсем ясно, че общо, с общи усилия ще се справим с кризата. Затова е важно да имаме тази обща резолюция и тя е хубаво да бъде подкрепена с мнозинство. Аз я Подкрепям. Трябва да действаме единно трябва да укрепим здравните си системи. Трябва да подпомогнем работодателите, работниците, служителите. Трябва да им помогнем решително. Трябва да имаме европейски облигации и трябва да кажем, че никой не е виновен за тази криза. И накрая трябва да продължим да работим по Зеления пакт и да изработим една обща промишлена е, стратегия за кръговата економика и за селското стопанство. Чрез тази дискусия може да подобрим резолюцията, но комисията, парламентът и съветът трябва да приложат нашите решения в името на благото на гражданите. Благодаря. А сега госпожа Спорик за минута и половина. Не бива да забравяме, че Правата на човека са основа на нашето общество, неотменима основа. И още по-малко по време на пандемия, по време на економическа криза. Когато загиват хора, когато губят припитанието си, е, когато на предната линия жертват живота си при крайно тежки условия здравните работници. Би трябвало да се възползваме от тази възможност да подкрепим за пореден път демокрацията. За разлика от онова, което върши Виктор Орбан в Унгария. А в Полша знаете каква е политиката. Е, е, затруднява се достъпа до е, модерно сексуално образование, до контрацептивни средства – Потискат се правата на жените, на ЛГБТИ. Не можем да се отклоним от своята отговорност. Да отстояваме правата, които са фундамент на нашата ценностна система. И ако се отклоним от този свой дълг, Европейският съюз ще бъде разединен, ще загърби въжделенията на собствените си граждани. Благодаря. Господин Пишларо, две минути. Благодаря, господин председател. Днес а, живеем време, в което наистина много се говори за солидарност. За съжаление, Сега именно сме принудени да доказваме на практика, е, че споделяме този принцип. В ежедневието си, е, помежду си, е, между държавните отношения в Европейския съюз и тази солидарност, солидарност на дело – е част от тъканта на Европейския съюз. Кризата засяга всички ни, но не всички са еднакво способни е, да удържат на економическото предизвикателство. 22% от населението на Европейския съюз е, е подложено на риска от обедняване и социална маргинализация това число 25% от децата в Европейския съюз. И още повече най-пострадалите са и най-невидими. Когато се говори за дистанциране в условията на пандемията, какво да си представим за е, е, тежките жилищни условия е, в които живеят мнозина и по никакъв начин не биха могли да поддържат дистанцията. Ето, натам следва да се насочи европейската солидарност. Ние ще гласуваме е, за е, измененията предлагани от Европейската комисия на текста на регламента 20, 223 във връзка с фонда за най-пострадалите – ще се борим с е, бюрократизацията. Е, отговорът ни трябва да бъде навременен. Това трябва да разберат и нашите съграждани. Благодаря на колегата Писларо. Колегата Рос има думата. Благодаря, господин президент. Кризата с коронавируса вече посочи и е свързана с много жертви. Европейският е, център за контрол и превенция на заболяванията действа от името на Европейския съюз. На 26 януари този въпросният център излезе с много сериозно предупреждение по отношение на коронавируса е, на COVID-19. И виждаме, че всъщност какви са отраженията върху държавите членки на тази пандемия. И без превенционните мерки, а, между прочим, щетите ще да бъдат опустошителни. Въпреки това, превенцията не беше достатъчно добра. Виждаме, че пограничните региони са много засегнати, не работят механизмите за проследяване и мерките закъсняха. Стела Киликиарис, комисария, която отговаря за това, тя наистина трябва да поеме своята отговорност. Ако не, нека да се отегли. Благодаря на колегата Роуз. Колегата Ханзен има думата за две минути. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. COVID-19 е опустошително явление върху социалното и економическо измерение в нашите общества. И хората страдат в целия свят е, появява се глад и между впрочем това е най-голямата економическа криза след голямата депресия. И това въжи за между 13 и 30% хората. Липсват храните навсякъде по света. Правителствата наложиха ограничителни мерки пред търговията, което разбира се се отразява катастрофално върху цялата световна верига на снабдяване и продоволствие. Нуждаем се от предпазни механизми и разбира се от нови решения в дългосрочен план, би било абсурдно а, да мислим а, като протекционисти. Трябва да мислим за бъдещето. Ако желаем наистина световната економика да бързо да се възстанови, то наистина трябва да предложим някакво решение, някакво лекарство. Карантината всъщност спира економиката, която е двигателната сила на целия живот. Нуждаем се от диверсификация на продоволствените вериги. Всичко това трябва да бъде преосмислено. Заложено е в духа на Европейския съюз да защитава и да опазва здравето на своето граждане. Така че нека да следваме Световната здравна организация, нейните препоръки защо и да обединим усилия, за да се справим с, заедно с този вирус. Благодаря на колегата Хансен. Колегата Арена има думата. Благодаря, господин председател. Ако пандемията е катастрофална за пряко пострадалите от вируса, тя е не по-малко катастрофална и те първа ще бъде за всички европейски граждани и най-вече за най-уязвимите. Както каза госпожа Вандерлайн, Значителни усилия вече са положени от Европа е, по нейна инициатива и благодарение на нашата подкрепа. Но както казва госпожа фон дер Лайн, също е, трябва да се направи повече. Аз бих добавила иначе. С един далеч по-амбициозен бюджет, с обобществяване на необходимия дълг, е, който, с който да посрещнем социално-економическия шок, и ключовата дума тук е солидарност, да, но аз бих е противопоставила на остеритета на бюджетните ограничения. Е, знаем, че е, е, най-голямото ни богатство е социалната ни политика, социалното ни осигуряване и всичко това се подронва през последните години на бюджетни ограничения. Европейската солидарност се изразява и в европейска фискалност, в европейска бюджетна политика. Е, следва е, да бъдем солидарни и отвъд пределите на Европейския съюз, тъй като колкото и да е тежка кризата за нашите съграждани, тя ще бъде още по-тежка, например, за Африка. Трябва да се стремим към отписване на дълговете на най-засегнатите по света страни. И това е наше дело. Благодаря. Госпожа Мецола има думата. Благодаря. Вирусът не знае граници, но знае герои. Това са чистачите, лекарите, медицинските сестри, хората, които работят в, магазините. Така както каза господин Штайнмайер, това не е война, това е изпит за нашия дух и човечеството. Пандеми... Пандемията не трябва да ни ужасява. Напротив, трябва да помислим за себе си и за нашата участ. Румънски лекари отидоха в Италия. Е, солидарността се простираше от Литва до Испания. Има общи инициативи за общи обществени поръчки. Това е много добре. Трябва да действаме така и когато ваксината стане достъпна. Милиони за работни места могат да бъдат спасени. Въпреки това много хора все още страдат. Трябва да се обърнем именно към тези. Трябва да сме гъвкави и да се адаптираме. Сега тази пандемия предпоставя и още една криза в Средиземно море. Много хора не могат да достигнат нашите брегове. Трябва да има разумна солидарност, да се спасят човешки животи. Не може и Италия, Гърция и Малта да бъдат оставени на произвола на миграцията. Не може да ги загърбаме. Всички сме потерпевши и всички трябва да действаме заедно. Благодаря. Господин Ронай има думата. Благодаря, господин председател. Преди година говорихме за европейски Съединени щати, защото имахме и бяхме изправени пред общи предизвикателства, които могат да бъдат решени само по общ начин. А сега трагедията, пред която сме изправени, ни показва, че кризата не спира пред границите ни и трябва да се справим с нея заедно. Виждаме, че имаме нужда от по-силно сътрудничество, за да помогнем на гражданите промените. Виждаме ясно, че държавите членки могат да, да са солидарни и Европейския съюз може да мобилизира своите ресурси, за да намали щетите в здравния сектор и економиката. За съжаление, също така виждаме, че някои държави членки злоупотребяват с компетенциите си. Например, Виктор Орбан, знаете какво направи той в Унгария? Сега той има възможността да взима решения, каквито иска, решения, които нямат нищо общо с кризата. Той не подкрепя международните решения за борба с кризата и той оставя много хора, които са загубили работата си без помощ без подкрепа. Хората трябва да могат да се осланят на Европа. Благодаря, господин Рона. И госпожа Вайс има думата. Благодаря. Когато вирусът нападне един организъм, той ако не е силен, той умира. И това може да е ня... дете, да е любим човек, да е родител. Това научихме. Научихме също така, че и предприятията в Европа са важни и то малките и средни предприятия, те са нашия гръбнак, но корона кризата напада нашите дробове, дробовете на обществото. Трябва да осигурим дишането за нашите деца. Искаме да осигурим една силна земя, която да подкрепя производството за милиони семейства. Трябва да покажем широкото си сърце за всички онези, които имат нужда от него, които търпят лишения. Това трябва да е Европа, която независимо от корона кризата, да постигне климатичните си цели през 2050 година. Трябва е, да преустановим ежбите помежду си. Трябва да защитим общото си сърце, което трябва да продължи да бие и през кризата и свободно от бариери. Имаме нужда от климатични инициативи. Имаме нужда и от инициативи за излизане от кризата. Нека използваме кризата като шанс и да подкрепим и укрепим сърцето на Европа. Благодаря, госпожо Вайс. А сега госпожа Пичерно. Грация, президенте. Нула. Благодаря, господин председател. Нищо няма да бъде както до сега. И на всички ни е ясно, нищо както до сега и за всички в целия свят. Така че, тъкмо сега следва да се запитаме дали Европа ще оцелее онази мечта, изникнала от руините на войната. Същата ли ще бъде Европа, дали солидарността все така ще бъде нейна отлика? И нека не говорим само за солидарността, проявявана от по-силните към по-слабите. Опасявам се, че в близко бъдеще никой няма да бъде достатъчно силен е, да се справи сам. Така че става дума за солидарност, обединяваща абсолютно всички. Всички институции, всички държави членки за да преодолеем последиците от кризата, която, опасявам се, ще разклати е, устоите на нашата економика, на нашите свободи е, е, и социални права. Така че трябва да бъдем храбри и да се възползваме от всяка възможност, от инструменти непознати до сега. И ако не проявим тази храброст, позволете ми да кажа, господин председател, нищо няма да остане такова, каквото го знаем. Колегата Шваб. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Ще започна с това, което каза колегата Пиджано. Нищо няма да бъде същото, както преди. Така е. След тази криза с коронавируса, наистина нещата ще бъдат различни. Аз смятам, че и дебатите тук трябва да се променят. Нека да насочим вниманието си върху а, нови теми, а не да опорстваме върху старите. Именно да насочим вниманието си върху солидарността между държавите членки и от друга страна да видим по какъв начин съвместно можем да преодолеем кризата. Ще се спра на два примера. Госпожа фон дер Лайн каза в уводните си думи, че е много важно да възстановим вътрешния пазар. Вътрешният пазар не може да бъде възстановен, като комисията, както видяхме през последните седмици, да казва, държавите членки трябва да направят всичко и те ще получат повече гъвкавост. И като има някъде проблем в економиката, то отговорността да поемат държавите членки. Видяхме в туризма, с а, съответните законодателни актове, че а, всяка държава членка а, си избира собствено решение, което обаче а, не създава единен пазар. И това е в ущърп на а, потребителите. Така че ако комисията желая да укрепи а, вътрешния пазар, то наистина трябва да поеме отговорност. И също така, а, а, другия пример, който искам да дам, това е а, директивата за медицинските изделия. Нуждаем се а, от общи подходи. Благодаря ви. Колегата Йончева има думата. Благодаря, господин председател. Приветстваме усилията на комисията да даде координиран отговор на пандемията. Но кризата иска от нас далеч повече солидно европейско лидерство, конкретни предложения от комисията за възстановяване на обществото и економиката, бих искала да обърна вниманието ви на два въпроса. Шенген, правовата държава и свободата на изразяване на мнение. Що се отнася до границите? Опазването на границите се оказва по-важно от опазването на живота и правата на европейските граждани. Затварянето на границите по некоординиран начин не може да реши никакви проблеми. Тази криза не може да, да, да, да подронва правовата държава. А, редът не би следвал да жертва правата на човек. И аз обръщам тези думи не само към комисията, а и към съвет. Нарушете мълчанието, впрочем, съвета, що се отнася до правовата държава посочете проблема и нека заедно го решим. Не можем да допускаме държавата да затваря устата на гражданите. В някои европейски е, страни е, хора са е, подлагани на наказателно преследване за изразено мнение, както прочим в България. Европа трябва да действа сега. Ще оцелеем от тази криза, но трябва да оцелее и Европа. Благодаря. Благодаря, госпожа Спираки, за минута и половина. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар Шефчович, две неща са важни в тази криза. Най-напред начинът по който ще се справим с тази криза е, споменатият от госпожа Фондерлайн план Маршал започва да се прилага. Но какво очаква Европейската комисия, когато моли за мерки от страна на държавите членки? Възстановяването трябва да бъде съпровождано със съответните финансови средства, така че нашите общества да продължат да са ликвидни. Ако само когато укрепим устоите на Европейския съюз, може да подпомогнем гражданите. Това са трудни времена и в такива времена страни като моята страна Гърция виждат, че сме силни, когато сме заедно. Имаме нужда от европейски, европейска подкрепа но нямаме нужда от тройка, която да налага мерки. Трябва да се основаваме на пътната карта за Зеления пакт, за инвестиции в зелената економика и цифровата економика. Днес ние преминаваме през криза, и трябва да се получим от тази криза. Благодаря, господин Лопес. Благодаря, господин председател. Безпредседентна е здравната криза, поне за днешното поколение. И тя ще има огромни социално-економически последици. Е, една криза, която ни изправя до стената, но и пред огледалото и мнозина европейци са изненадани от собствения си облик. Да, е, еврогрупата трябва да направи и направи първата стъпка. Е, Европейският парламент е, също координирано ще излезе с единно становище за идното заседание на Европейския съвет. Поставя се под въпрос оцеляването на Европа и това оцеляване зависи от способността ни да се обединим около общ план за възстановяване на континент. И разбира се, основан на общ дълг, тъй като заплахата е обща и бъдещето е общ. Един план за възстановяване, който да бъде зелен, който да бъде приобщаващ, който да бъде и устойчивост. Както винаги, най-лошият ни враг сме самите ние. Национални